connu. Bon, très bien, je vous remercie de prendre place. Donc, euh, comme vous le savez, monsieur. Моля ви, заемете своите места. Ще работим днес до края на сутринта. Както решихме вчера, предложихте да променим дневния ред. Доклад 8, после доклада 9, след това идва доклад 7, след това ще минем към нормалния дневен ред. Без да се бавим, предлагам да започнем. Първия доклад е доклад 8 срещу нелоялната нали, търговска практика в хранителната верига. Големите предприятия, както знаете, това е един доклад, който вече сме обсъждали голям брой колеги да искаха да се изкажат по този доклад и нямаше време предишния пет. Сега задачата ни е да продължим работата по този доклад. Сега ще дам думата на госпожа Берик. Благодаря, че се отзовахте на поканата ни. която ще ни представи общо взето рамката на доклада и след това ще минем към въпроси. Госпожа Бюрой, може да започнете, моля ви. Благодаря, господин председател. Много се радваме, че отново сме сред вас, за да продължим дискусията, която започнахме преди седмица. С нощи си отбелязахме внимателно вашите притеснения. Разбираме какво ви тревожи, особено ефекта от нелоялната търговска практика върху малките и средните предприятия. И това беше акцентирано в нашето съобщение. Комисията заявява, че е готова да се противопостави на нелоялната практика. Новият комисар Хоган заявиха тези неща, включително и новата комисарка Пенковска. Така че политическата позиция на комисията е ясна. Знаем, че има проблем и искаме да го решим. Във връзка с коментарите предишния път, мисля, че трябва да сме реалисти. Нещата са се променили от 2010 насам. Имаше изказвания в смисъл на противното, има известно подобрение. Всички заинтересовани страни в процеса заявиха, че има проблем. Видяхме какви са практиките. Сега трябва да решим кои практики трябва да бъдат прекратени. Сега има <clears throat> една инициатива за хранителната верига. Въпросът е дали тя е достатъчна. Нашата реакция е, че подкрепяме тази инициатива за хранителната верига, защото тя може да помогне за решаване на проблемите в момента. Заинтересованите страни е, разбират проблемите и са готови да направят е, нещо по тях. Не можем да разчитаме единствено на тази е, инициатива за хранителната верига. Много от депутатите заявиха, че трябва да се направи нещо повече, за да се променят е, нещата на място. В нашето съобщение сме посочили какво правят държавите членки за прилагането на нормативите. Има ли независими органи, които да контролират е, процесите на място? заявихме, че трябва да има поверителност при оплакванията, че разследванията трябва да се поемат от независими органи. Предишния път <clears throat> Мари Магинес попита как комисията ще оцени дали държавите членки работят ефективно. Всъщност, нашата работа не е само да броим броят на жалбите, защото това няма да промени нищо трябва да наблюдаваме внимателно процесите на място, за да видим дали има подобряване за малките и средните предприятия, дали нелоялната практика намалява. И какво правят конкретно държавите, за да пречат е, на тези практики? Силата при преговорите е в различна степен е, в ръцете на големите е, търговски вериги в краткосрочен план трябва да видим как ще се развие инициативата за хранителната верига и след това да засилим прилагането на нормативите от държавите членки. Така че не сме прехвърли проблема на други, на Въпросът остава основен приоритет за нас. Това беше казано от новите комисари и сме готови да се явим пред вас през 2015 година и да докладваме колко ефективни са санкциите. Oui, merci, Madame Burry, pour ce, ces précisions. Je propose... Благодаря, госпожа Бюри. Благодаря за уточненията. Нека да започнем дискусията. Госпожо Мюлер, имате думата. Господин председател, благодаря ви. Аз се е, интересувам от това как комисията оценява настоящите действия на германската служба за е, борба с нелоялната конкуренция е, и дали има информация обобщена информация за отделните страни членки за това какви са техните действия на национално равнище и ако има такава обобщена информация да ни я предостави. Въпросът е а, дали това, което се прави е достатъчно. Аз се съмнявам, че а, а, от отделните страни членки са предприели действия и това, което се предлага, трябва те първо да се приложи в страните членки. Е, Благодаря, госпожо Мюлер. Е, господин Чема, един кратък въпрос. 127 компании са се включили в е, инициативата за хранителната верига. Дали комисията може да потвърди, че това е достатъчно и какво да се направи още, за да увеличим броя на, на предприятията? Благодаря. Има думата господ... Мусю Бове. Още веднъж комисията представя един текст, който не е достатъчен. В него няма законодателни рамки. Има някои данни. Виждаме, че някои от действащите лица в този процес не искат да участват. Знаете какви са последствията в сферата на продажбата на месо дали тази рамка ще помогне срещу нелоялната конкуренция. Ако няма законодателна рамка, нищо няма да стане. Ще продължим да си говорим. Преди а, говорихме с комисията за това, че някои от големите а, дистрибутори се обединяват. А, тяхната платформа става все по-голяма и мощта им е по-силна. И тук трябва да намерим конкретни органи, отговори. За да премахнем страха сред земеделските производители и малките предприятия, Всъщност тези предприятия са много важни. Ние в парламента гласувахме един доклад с голямо мнозинство. Аз настоявах да включим текст за осигуряването разходите за производство за увеличават, защото няма прозрачно и производителите са принудени да продават продукцията си ефтино. Нека да отидем по-нататък. Нека комисията да подготви законодателен текст, обвързващ регламент. Благодаря, господин Бове. Господин Тест, моля. Господин председател, от 24 години съм депутат в Германския парламент и в Европарламент. Тази тема се обсъжда от 24 години. Обсъждаше темата за концентрацията. Още когато е бях член на германския Бундестаг, критикувах германската служба за борба с нелоялната конкуренция, Колегата Мюлер също засегна тази тема. Германската преса писа много по въпроса. Ще цитирам е, една статия от Зюдойче Цайток на 24 септември. Е, е, вестника писа, че е, големите търговски вериги са твърде могъщи, диктуват цените и е, се изказва критика за Германската служба за борба с е, нелоялната конкуренция. Мисля, че е, мощта на търговските вериги е стигнала до там, че те искат от от производителите те да заплащат и ремонтните дейности в супермаркетите, да поемат част от рекламните разходи за супермаркета и така нататък. Средството за натиск на търговските вериги е заплахата да не продават изделията на производителя, който отказва да участва. Мисля, че нито никога до сега германските медии не са писали с такава яснота, такава острота по проблем. проблема. Искам да благодаря на комисията и много ще се радвам, ако наистина нещата се задействат, защото 10 години слушам само празни обещания. Обригада, en португес. Е, eh, bueno, creo que eh, podemos continuar, podemos... Мисля, че е, не можем да говорим просто за е, кодекса и за утвърдените положителни практики. Е, трябва да подкрепим е, всичко това с законодателни инициативи. В на нашата дискусия а, и, и липсват изобщо на цялата дискусия по тази тема липсват механизми за утвърждаване на тези добри практики. А ако нямаме такива механизми, в крайна сметка фермерите ще бъдат онези, които ще плащат цената за действията на големите вериги. Благодаря, госпожо Силов. Господин Авиньон, моля. Говорим за това как е, да преодолеем е, неконкурентната практика и в много държави и членки е, присъства корупцията и понякога големите вериги подкупват инспекторите. Дори и да има нормативни актове, ако тази практика продължава, резултати няма да има. В Великобритания се опитваме да се противопоставим на тази тенденция. Създадохме една позиция на инспекторите, които разрешават спорове. Нейната служба на тази госпожа при нас все още не е завела дела официално в съда, опитват се на практика да попречат на някои от големите търговски вериги. Добре е обаче да започне и наказателно преследване. Освен това, в Великобритания комисията за защита на конкуренцията се нуждае от промяна в правомощията тя няма на, на правомощия да се изправи срещу големите супермаркети и те са много по-мощни от а, коопера... кооперациите на производителите. Всъщност играта е един отбор от 6 души играе срещу отбор от 11 души. Двамата нови на комисари на на, би трябвало да привикат председателите на бордовете на големите супермаркети в Европа на едно заседание и да ги помоля да променят практиките. Благодаря, госпожа Косингер. Благодаря на мен. Ми се стори много Странно това, че комисията сега в обясненията каза, че положението се е подобрило и че всички участници са разбрали сериозността на положението. С а, тези твърдения няма да помогнем на а, производителите, защото фермерите а, наистина биват изнудвани и а, след това, което си казваме, спешно трябва да последват дела. Още на последния дебат казах, че е, веригите супермаркети продават млякото на цени по-низки от тези на водата и, и мисля, че всеки може да си представи какво означава това за производство. Това просто е непоносимо за производителя мисля, че трябва да дадем възможност за подаване на анонимни сигнали срещу търговците на хранителни продукти. Подобна практика има в търговията с зеленчуци. И когато срещу някой търговец се подаде такова оплакване, е, той няма да си позволява да прави това, което прави в момента, а именно да изключва от своите списъци с производители, които продава определени, е, определени производители. Мисля, че трябва активно да се заемем с е, проблема не можем да допуснем фермерите да получават по-малко заплащане, отколкото са производствените им разходи най-важната област, в която трябва да внесем подобрения е прозрачността. Ако не успеем да създадем прозрачност и другите ни действия ще бъдат обречени на неуспех. не, не успех. И искам да чуя от комисията какво тя предлага, за да се подобри прозрачността. Магинес. Госпожа Магинес. Благодаря, господин председател, и благодаря за обобщението на всичко, което се случва в отрасъла, като отговор на моя въпрос. Може би си спомняте, че през декември миналата година парламентът прие един текст, който призоваваше за преглед на доброволните инициативи и а, имаше една година време, в, коя, в което той да влезе в а, сила. Ставаше въпрос за нелоялните търговски практики по отношение както на доставчици, така и на потребители. Искам да повдигна няколко теми. Първо, във връзка с развитието на събитията в Теско, в Обединеното кралство. Оказва се, че се манипулират данните за печалбите им с цел да се представят като по-низки. Така че това е въпрос, който има значение и трябва да се занимаем с него. Второ, колко е ангажирана Генерална дирекция конкуренция. Господин Агню повдигна един много съществен въпрос, а именно законодателството за защита на конкуренцията работи против онова, което комисията ни се опитва да постигне по отношение на нелоялните практики, тъй като в това законодателство се поставя ударението върху най-низката цена. Това е особено важно по отношение на веригата за доставка на хранителни продукти. Така че конкуренцията конкуренцията, законът на конкуренцията би трябвало да е ясно дали работи за или против онова, което ние се опитваме да постигнем в сферата на нелоялната конкуренция. Освен това, добър пример е как комисията разглежда потенциалната възможност за е, създаването на позицията на един омбудсман или посредник в решаването на споровете, който да се занимае с тези въпроси. Какво е виждането на комисията по обстоятелството, че селските стопани не са подписали един доброволен кодекс на поведение, защото те смятат, че текста не е достатъчно силен и не може да се справи с фактора страх, а той е очеваден тогава, когато става въпрос за взаимоотношенията им с веригите. Това са основните теми, които искам да повдигна, господин председател. Смятам, че нашата комисия трябва да положи повече усилия е, по тази тема и мисля, че тя трябва да бъде в дневния ни ред всеки месец и трябва да е, редовно да следим развитието на събитията по тази тема, защото тя е толкова важна, колкото и реформата в общата сълскостопанска политика и въпросът за избора на потребителя е съществен. Този избор намалява и той има пряко отношение към тази тема. Благодаря. Merci, Агнес. Благодаря, госпожо Агнес. Споделям вашето мнение. Ще дам думата на господин Ремега. Съм bucuros că Comisia a recunoscut îngrijorarea. Благодаря, много се радвам, че Комисията взема предвид нашите тревоги по отношение на нелоялната търговска практика. Необходимо е обаче да се предприемат конкретни действия, за да приключи тази практика. В различните държави членки има различия по начина по който се прилагат тези мерки на национално ниво. Защо не се приеме директива на европейско ниво, за да се приключи с тази разпокъсаност и да се преодолеят различията между производители и вериги? Благодаря моля, est à monsieur Благодаря. Думата има господин Лозо. Oui, merci. Comme vous le savez très certainement, la France dispose déjà d'un благодаря. Както знаете, във Франция има законодателна рамка за тази дейност. Чудя се дали няма риск от сблъсък между нашите норми и европейските. Oui госпожа Дилой. Благодаря на господин председател. Както каза госпожа Макинец, най-важното е да имаме предвид трудностите на производителите, да се свържем с техните асоциации, и е добре те да създадат един орган, на който да се занимава с тази дейност. По този начин и земеделските производители ще се обединят и ще могат да се противопоставят. Ясно, че трябва да се работи в тази насока и то бързо за да не се изправяме пред същите проблеми на господин Лозо каза, че във Франция има законодателна рамка, но това не е достатъчно, няма обвързващи решения. Трябва да се работи за прилагането на тази рамка от норми на практика трябва да се направи нещо в сферата на конкуренцията, защото при нас имаше едно съдебно решение за съглашателство. Очаква ни много работа, но мисля, че до края на мандата можем да направим нещо. Благодаря, госпожа Ривера. Bom dia a todos. Uh, Добър ден. Економика и социал. На първо място става дума за економическа и социална справедливост. Не можем сега а, просто да кажем, че ще защитаваме средните предприятия. а, ние всъщност няма да можем да направим нищо за тях и за малките семейни предприятия, ако нямаме съответните разпоредби. За това ще подкрепя това, което каза госпожа Магинес. Борбата с нелоялната конкуренция и недобрите практики трябва да стане наш приоритет. Европейския съюз има нужда за целта от общи разпоредби. Нямаме нужда от инициативи, които да се бият помежду помежду си и да идват от различни страни. Защото, в крайна сметка, живеем в условията на глобализация. Мисля, че трябва да се анализира още веднъж е положението в Обединеното кралство, за което се споменава в съобщението на комисията. От една страна са ни необходими законови разпоредби, от друга страна, малките и средни предприятия трябва да имат достъп до правосъдие възоснова на тези разпоредби. Благодаря ви. Си, е, мадам Шрайдер. Фосите, Voorzitter, dank Госпожа Шрайдер. Благодаря, господин председател. Мисля, че вече удари от 12-я час. Ако погледнем какво представляват супермаркетите и не само супермаркетите като такива, а мултинационалните вериги, те отнемат голям дял от пазара. Пет, след пет години няма да останат много семейни ферми в Европа. За това става дума. Така че въпросът е да помислим какво е устойчиво. Въпросът за хуманното отношение към животните също се поставя тук, както и селско-стопанските практики. Супермаркетите се опитват да свалят цените, доколкото това е възможно, и използват именно тези празноти в закона, които им дават такива предимства. Според мен е необходимо силно законодателство. В Нидерландия, в Холандия ние работим по тази тема и е много много важно същото да се прави и на европейско ниво. Благодаря, господин Юзо. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията за изложението. Обаче, все пак проблеми има по същество. има висока концентрация в продажбите на дребно, както по отношение на търсенето, така и по отношение на предлагането. Това въжи и за, за селскостопанските производители, и за малките и средни предприятия. По принцип, изхожда се от, от това, че всички са почтени, че има добра воля, а, че едва ли не всичко, ако това е така, едва ли не всичко ще е прекрасно, но не можем да разчитаме само на добрата воля. В а, Испания именно за това създадохме стандарти. Необходими са стандарти, за да се а, знае от производителите какво се изисква от тях. Мисля, че това трябва да се направи и на европейско ниво. Проблемът е основен и той има пряко въздействие както върху селското стопанство, така и върху малките и средни предприятия и върху целия отрасъл. Така че този проблем трябва да се реши. Освен това, имаме единен пазар и той трябва да работи както трябва. Този въпрос наистина е съществен. Благодаря ви. Le hasard a bien fait les choses. Мишел Дантан. Благодаря, господин председател. Господин Лозар добави още две теми, които са пряко свързани с нелоемната практика. Един голям ежедневник във Франция посвети две страници на този въпрос за хранителната верига и за натиска, който големите супермаркети упражняват върху производителите. Става дума за търговска война при обявяването на цените В тази статия видяхме как в крайна сметка МСП са жертви на тази система и кой в крайна сметка печели от фалитите на МСП. Това са големите вериги и така се губят много работни места. в нашата комисия е, за селско-стопанско развитие е, трябва да настояваме е, за поддържане на работните места в селските райони в цяла Европа. Много е важно в нашите разисквания да вземем предвид и загубата на работни места. Това са последиците от е, нерегулираната конкуренция. Мисля, че е, съобщението на комисията трябва да бъде последвано от, от, от е, един законодателен доклад, в който да се формализират изискванията, които ние представихме. Благодаря, господин Дантан. Ačiū gerbiamas pirmininkė. E, iš tikrųjų, Благодаря, господин председател. Наистина, това е един от най-спешните въпроси, пред които сме изправени е, в момента. Нека да кажем, че що се отнася до а, е, средата а, при ембаргото против Русия, цените на сълскостопанските продукти спаднаха с около 30%, но цените на, в магазина не се промениха. С други думи казано, колкото и да ни се иска да подкрепим производителите, процедурите и Продавачите на дребно получават е, цялата подкрепа, която иначе дължим на производителите, а производителят остава е, за производителят остава един много малък дял, е, така че той едва оцелява. Ако не приемем законодателство, което да регулира тези процеси, ние просто ще изгубим играта. чрез някакви директиви или бъдещи директиви, може би няма да постигнем идеалното решение, може в последствие нещата да се напасват, но трябва да сме наясно, че организациите на селскостопанските производители трябва да участват в изготвянето на тези законодателни текстове на директивата. Така че самите производители и преработвателите да нямат възможността Така че преработвателите нямат възможността да живеят на а, гърба на сълскостопанските производители. В Литва има Такъв пример беше предоставен, европейски и национ... беше предоставена европейска и национална подкрепа на националните фермери, но като че ли те най-накрая стигнаха до най-богатите и най-силните. Благодаря. Госпожа Анаш. Окей, okay, фрау Нойхл. Um, es herrscht auf dem Bereich wirklich Angst. Es herrscht има много страх, е, има голям е, натиск Дъмпинговите цени поставят в тежко положение цели е, семейства. Нелоялните практики, нелоялната конкуренция трябва да се свържа с факта, че стоките стават все по-заменими. Големите концерни е, е, могат да си позволят просто да подменят един производител с друг. Мисля, че трябва да вземем и съпътстващи е, мерки. Трябва да се постараем още веднъж да има добро обознаване обозначаване на продуктите. Е, ще дам един пример от Германия по време на млечната стачка, когато производителите не доставяха мляко. Търговците просто купуваха мляко от други федерални провинции и го продаваха като баварско. Ако имаше обозначение на, на млякото като, като баварско, това нямаше да бъде възможно. Е, знака се поставя за мястото на опаковане, не за мястото на производство. Ако променим това положение, ако не променим това положение, съжаление, дъмпинга ще продължи. Наред с справедливата, честната търговия е важно да работим и за обозначението на продуктите. Мерси. Паулата мадам Ерант. Благодаря, госпожа Ерант. Много благодаря. Смятам, че Европейската комисия и би могла да направи повече усилия и да добави нещо към този документ и да предостави препоръки към държавите членки. Но ни е необходимо много съществено законодателно предложение, което да промени ситуацията в веригата на доставки. Нещата продължават по същия начин – има злоупотреби по цялата верига и тези злоупотреби на практика не са законни, но нямат последствия. А жертвите губят своите печалби, така че за комисията е необходимо да отиде по-далеч, да направи повече. Преди няколко месеца в съвета беше казано, че трябва да се направи нещо. Моята родина направи сериозни предложения, но не постигнахме никакъв напредък. Така че комисията трябва да направи нещо по тези законодателни предложения. Миналата седмица имаше изслушване на кандидатите за комисари и Съответният кандидат каза, че подкрепя подобни стъпки, но новия комисар би трябвало да застане за това предложение и да предприеме по-скоро практически подход към задачата, да се предостави съответното законодателно предложение, да се приеме европейска стратегия, която да има правно задължителен характер и държавите членки по цялата верига на доставки да не позволяват да се продължи с тази практика. Така че трябва да има списък на практики, които могат да бъдат продължени, списък с такива, които трябва да бъдат прекратени и да е сигурно, че всичко ще се спазва, да има санкции в случай на неспазване. Така че комисията би трябвало да излезе с такива предложения, така както чухме от кандидата за комисар миналата седмица. Благодаря. Благодаря, госпожа Гарсия. Пауло Дикастро, моля. Благодаря. Има а, повече от ясна позиция на нашата комисия. Много неща се казаха тук и мисля, че позицията е ясна. Има прекалено висока концентрация в веригата за доставки, там където става дума за продажби. И това е за сметка на малките и средни предприятия. Ако искаме да премахнем нелоялната конкуренция, ако искаме да помогнем на производителите, на малките и средни предприятия, е задължително да се хармонизират правилата. В противен случай ще продължи нелоялната конкуренция и именно за това съм съгласна с господин Дантан. Необходимо е нашата комисия да предприеме необходимото така, защото Европейската комисия да се занимае с тази тема. И други комисии в парламента би трябвало да се занимаят с тези въпроси. Трябва да бъде ангажиран и председателят на комисията и Юнкер. В противен случай още 24 години ще продължаваме да си говорим за нелоялната конкуренция. Ще споменаваме отделни държави членки, но няма да решим проблема. Благодаря. Um, благодаря, господин председател. Искам да добавя и своята подкрепа а, към а, искането към комисията на европейско ниво да се подпише доброволен кодекс за етично поведение. Някои супермаркети и някои продавачи на дребно определено бяха споменати днес, беше споменато и Обединеното кралство, където в 2010 година от Лейбариското правителство по това време беше създаден такъв кодекс и той като че ли дава резултати селскостопанските производители имат някакъв вид защита против големите супермаркети. Така че това според мен е много важно, за да не се стигне до случай на отмъщение, на наказание от страна на супермаркетите към онези, които по някакъв начин са се оплакали на европейско ниво обаче също трябва да има а, такова, такава защита. Един замеделски стопанин в Обединеното кралство има защита, но не и на европейско ниво. Ако един английски фермер а, се м, оплаче, той може и да има защита в Англия, но ще бъде в последствие вероятно наказан от някоя голяма европейска верига. Затова според мен е важно такава защита да има и на европейско ниво като държава членка, ние добре разбираме, че често пъти на европейско ниво намеренията са добри и определено в този случай намеренията са много добри. Целта е да се създаде равнопоставеност между фермерите и супермаркетите. Маркетите. Но когато се стигне до решение, се търси нещо, което да е приемливо за всички и обикновенно това е подхода. Затова моята молба към комисията е много внимателно да се обмисли какви ще бъдат последствията за някой, от някои от предложенията. Не е необходимо да се намери решение, което да е валидно за всички. Не е необходимо другите държави членки да правят това, което прави Обединеното кралство. Може да се приеме по-друг подход, но да се осигури равнопоставеност между производителите и веригите. Така че целта е комисията да помисли как да се преодолеят някои от несправедливите търговски практики, така както това казахме, засяга фермерите. Благодаря. Благодаря, господин Озрин има думата. Ja, ich muss sagen, mich ärgert äh, zunehmend, dass wir hier. Трябва да кажа, че а, много ме дразни, че ние редовно провеждаме тук някакви дебати, а, очертаваме някаква по-черна ситуация, отколко е, но мисля, че и подкрепям госпожа Магинес, трябва да направим а, малко повече от а, това трябва да господин Де Кастро да включим господин Юнкер в дискусията, защото аз не мисля, че сами можем да решим положението. Ние можем да отправяме апели, но в крайна сметка нищо няма да постигнем. В дискусията, която водихме пред 2-3 години, е, дебатирахме по млечния пакет. Видяхме, че само дискусията не стига. Някои казаха, че е, фермерите не бива трябва да се организират твърде много, защото ще станат твърде могъщи и това ще изкриви конкуренцията. Е, пълна глупостка. Е, виждаме, че действителността е съвсем е, различна. Големите концерни искат да могат да си подменят фермерите както си искаме. Такава е играта. Е, в нея участват не само супермаркетите, а и големите играчи от преработвателната промишленост. Всички те желаят да използват древните производители. И много се надявам комисията най-накрая да сложи на масата нещо, което да е, има не само апелативен характер, ми някакви мерки, които да стават за прилагане. Аз а, подозирам, че а, мнозина не желаят това да се случи, а, че а, много хора а, тайничко желаят а, цените в супермаркетите а, все повече да падат, за да имат гражданите повече пари за други стоки. И на мене ми се струва, че съвсем а, съзнателно а, цените на хранителните продукти се натискат надолу, за да остават на хората повече повече пари да си купуват други стоки. Благодаря. Merci, Monsieur Osling. Donc, il nous reste trois, trois prises de parole. Je propose de, de clore là donc, le, la discussion avant de redonner la parole donc, à Madame Bury. Donc, la parole est à Monsieur Glizos. Господин Глизос, след това ще чуем госпожа Бюри и ще приключим темата. Има толкова много проблеми и те са толкова сложни, че преди всичко трябва да помислим за въпроса за конкуренцията. Веригите се опитват да увеличат своите печалби, но как ще сложим край на това спекулативно поведение? Трябва да има нещо съвсем конкретно а, на масата, за да се постави край на а, спекулациите и на печалбарството. Второ, Проблемът с малките предприятия и това, че монополите, могъщите изтласкват дребните производители от пазара. Как да се справим с този проблем? Това е други аспект на нещата. Третият проблем е свързан с качеството на селскостопанската продукция. Разреждането на виното е и други примери за подобна конкуренция или или промяната на някои растения, шладисването им така, че да се получават други плодове, е също злоупотреба или това, че а, някакво вино се нарича бордо, но всъщност се използва маст, е а, практика, за която знаем, че съществува и в Гърция. Така че а, важно е да се помисли какви са потребностите. В Гърция производителите на хранителни продукти на практика бяха почти роби. Така че въпросът е как да преодолеем проблемите в тези изключително сложни взаимоотношения. Благодаря. Ашвуд. Благодаря, господин Ашвуд. Господин председател, благодаря. Аз самият а, е, зная много добре какви са нелоялните практики в отрасъла, има много голям опит и зная колко е тежко, особено за някои от дребните производители. Независимо от всичко това обаче, моята молба към комисията е да приеме законодателни мерки само като последна възможност. Първо, защото е трудно да не кажем невъзможно да се преодолеят пазарните механизми. И второ, такова ме, е, законодателство много лесно ще бъде заобикаляно. Според мен предпочитания подход е, би трябвало да бъде институциите да подкрепят най-добрата практика по цялата верига. И както вече беше споменато в Обединеното кралство, тези доброволни практики дадоха много добро, добри резултати. Освен това, трябва да се подкрепя сътрудничеството между доставчиците. По този начин те няма да бъдат само производители на стока, второ, те ще създадат критична маса и трето, ще могат да създадат един по-балансиран пазар, като им се дадат повече правомощия. Освен това, много е важно да има отношения, които са зрели в а, този отрасъл. Такива взаимоотношения ще дадат възможност за а, общи инвестиции, за споделяне на риска и за споделяне на резултатите. Този вид взаимоотношения най-добре могат да бъдат регулирани от омбудсман, един независим арбитър. И откровено казано е институция, чието най-силно оръжие е да посочва и да заклеймява нарушенията. Мисля, че посочването и заклеймяването на нарушенията е най-големия коз в подкрепа на създаването на такава институция. От друга страна, разбирам, че ако има нежелание да се спазва този подход, ще се наложи регулиране, но аз все пак апелирам за по-меко такова. Благодаря. Петир. Госпожа Петир. Благодаря, господин председател. Малките и средни предприятия, които произвеждат хранителни продукти, трябва да имат гарантиран минимум на цените и на продуктите. Имам следния въпрос как ще преодолеем нелоялната практика, защото в противен случай някои забогатяват прекалено много, докато други а, просто фалират. На европейско ниво а, практики може и да съществуват, но въпросът е дали производителите са равнопоставени или не. Euh, merci, à vous toutes et à vous tous pour, euh, pour ces prises de parole. On mesure bien. Благодаря на всички за изказванията. Темата, по която говорим, е много важна. Добре е да реализираме общата селскостопанска политика и да подготвим бъдещата реформа няколко месеца ще работим в тази насока. След това ще чуе госпожа Гинес. В нашата дискусия тук излязохме от чисто земеделската част на проблема. Предложихте създаването на, на кодекс за добра практика и настояхте за законодателни нормативи. Поставихте под въпрос доколко разполагаме със средства за контрол. Всички тези елементи са отбелязани в протокола и ще влязат в нашата позиция. Да чуем госпожа Магинес и след това комисията. Отново взимам думата. Благодаря. Имам два предложения. Първото е по следващите стъпки, защото комисията ИМКО ще трябва да отговори, а не комисията по селско стопанство. Така че поисках ние да изготвим становище. Не зная как се координират тези дейности, но мисля, че трябва да имаме пряк пряко участие в отговора на това съобщение, на това комунике. А след това вторият ми въпрос е молба към господин Юнкер. Призовавам го да включи въпроса за нелоялната конкуренция в дневния ред на комисията. Той каза, че ще разговаря с следващия комисар по този въпрос и мисля, че е, този е, проблем трябва да влезе в ресора на комисаря по селско стопанство. Така че, господин председател, имам две моби към вас да видим дали може да се направи нещо. Благодаря. D'accord. je crois que la, a bien entendu la proposition. Je pense effectivement que. Euh, Благодаря. Благодаря за предложенията. Ще повдигна въпроса на заседанието на координаторите. Госпожо Бюри, имаше доста въпроси и коментари Виждате, че в тази сфера се очертава сериозна отговорност на комисията. Имате думата. Благодаря. Ще се опитам да отговоря кратко. Благодаря на уважаемите депутати за коментарите, констатациите и въпросите. Виждам, че имате категорични мнения по този въпрос. Обещавам да обсъдя вашата позиция с другите си колеги в комисията. Добре е, по тази тема да говорим и в другите комисии на парламента и е добре да има цялостна позиция на парламента ще се опитам да отговоря на някои от поставените въпроси. Първо попитахте какво конкретно става в държавите членки. Имаше е, въпрос в началото на дискусията, след това от Германия. В други държави беше казано, се подобрява законодателната рамка. Испания Великобритания и Ирландия. След това попитахте дали комисията има картината за положението в държавите членки. Да. Тази картина постоянно се променя. Готови сме да ви предоставим актуална информация по-късно. През декември ще проведем среща на всички правоприлагащи органи в държавите членки, включително и госпожата от Великобритания, която беше спомената от вас. И там очакваме те да обменят добра практика и да получим още информация за положението в държавите членки инициативата за хранителната верига. Един депутат от Великобритания поиска това да се превърне в общо европейска рамка, но други ваши колеги бяха против едно единно решение. И е добре да отчетем спецификата на всяка държава. Знаем, че доста от търговците на Дребно не са се включили в тази инициатива. Трябва да насърчим производителите да се подпишат под нея също. Няколко пъти казахте, че единственото решение е нова законодателна рамка. Комисията признава трудностите в сектора, санкциите, дъмпинг на цените, плащане на по-късно на доставчиците. Всеки един от тези проблеми мисля, че трябва да бъде решен отделно от останалите. Не можем с някаква рамка да разрешим всички тези специфични подробности и тези практики те се отразяват изключително отрицателно върху МСП. И това ще бъде наш приоритет. На четвърто място няколко депутати казаха, че кодексът не е достатъчен. Трябва да има и възпиращ фактор. Казали сме същото в нашето съобщение. Накрая, Имаше специален въпрос за нещо като омбудсман, който да разрешава споровете в национален план. Други колеги поискаха такъв омбудсман на европейско равнище. Преди да обещая нещо, трябва да видя как стоят нещата във всяка държава но не забравяйте, че тези случаи да зависят от конкретните факти и трябва да има човек на място, който да анализира всички факти. В момента комисията не разполага с такива правомощия. Разбираме в резюме, че трябва да се опитаме да подобрим положението, Нека да направим няколко, да предприемем няколко мерки преди да предлагаме законодателни решения, защото едва ли законодателните нормативи ще бъдат прилагани. Имаше въпроси за конкуренцията, концентрацията и за ролята на Генерална дирекция за конкуренцията. Някои от колегите от тази дирекция са в залата и ще могат да ви отговорят на конкретните въпроси. Благодаря на, на депутатите за вашите изказвания. Аз оставам на ваше разположение, за да ви предоставя допълнителна информация. Благодаря, госпожо госпожа Бюри. Без съмнение ще трябва да дойдете отново при нас. Господин Тес, имате думата. Благодаря, господин председател. Ще бъде съвсем кратък. Моят отговор към комисията е следния. Имаме нужда от строги правила които да бъдат предложени и които да обсъдим. Имаме положителен пример с роуминг. Ако не се бяхме намесили, потребителите до сега щяха да плащат големи суми за роуминг. С нашата намеса ние помогнахме на потребителя. Строги правила, нищо друго не помага. Merci, je propose de, de clore pour l'instant ce, ce débat. Благодаря. Предлагам да приключим е, дебата по тази тема и е, да минем е, към следващата точка в дневния ред на господин Пол Сезар от комисията ще представи един текст във връзка с конкуренцията при прилагането на ОСП. Темата е изключително важна. Основните насоки за прилагането на, на, на правилата за конкуренцията става дума за член 206 от ОСП Предвижда се реформа в политиката в тази сфера и в парламента вече работим по конкретен текст. Важното е, е да националните органи да прилагат едни и същи правила, за да няма дискриминация срещу някои сектори в семеделието. ще чуе а, а, ми, а, информация за конференцията от 2 октомври, на, на която а, някои от нашите колеги присъстваха. А, защото бяхме заети с изслушването на кандидат комисара Фил Хоган. Ще чуем и за економическият ефект върху съответни хранителни сектори. Ще дам думата на господин Пол Сезар да представи въпроса за около 10 минути и след това ще минем към дебата във връзка с реализацията на общата селскостопанска политика. Благодаря, господин председател. Добро утро, уважаеми депутати. За мен е удоволствие и чест, че мога да докладвам пред вас по тези два съществени въпроса. През юли изпратих едно писмо на председателя на вашата комисия където казах, че този аспект е много важен в бъдещето ви законодателна дейност. Затова с удоволствие идвам при вас днес. Нека да кажа няколко думи за общите насоки за продажбите в сектора на зехтин и някои други хранителни сектори. Подготвил съм и позитиви през 2013 година. Въведохме няколко промени в правилата за конкуренцията, като отчетохме спецификата на съответния сектор. Най-основната промяна за нас е, е, е новата дерогация за е, съвместни продажби от производителите. Защо беше направена тази промяна? Преди това а, имаше два проблема. А, как а, производителите да получат а, повече на пазара и да не разчитат единствено на субсидии. Дерогацията даде отговор на тези проблеми. Както казаха и някои от вас, важното е, е, е нормативите да се прилагат спазването на дерогацията е на базата на, на член на 39 в договора, а не на, на база на конкуренцията. Нормативната уредба отчита спецификата на селско-стопанския сектор, Отговорът на проблема не е в фиксирането на цените, а в подобряването на ефективността на производителите. Правилото за сега е ново. А, имаше доста въпроси за пояснения от производителите, насочени към двете генерални дирекции земеделие и конкуренция в комисията и затова решихме да подготвим съответните насоки за това как да се тълкуват дерогациите. Работим заедно с Министерствата на земеделието в държавите членки. В края на 2013 година изпратихме един въпросник на националните комисии за защита на конкуренцията. В отговор видяхме, че има различна практика в отделните държави членки. Това не е изненадващо, защото разпоредбите са нови и по тази причина има нужда от насоки тези насоки са свързани с практическите и техническите проблеми. Ще дам няколко примера. В новото правило се казва, че дерогацията може да се използва, ако има съществена ефективност. Ние трябваше да дадем обяснение какъв обем продажби и производство означава тази дума съществен. Знаем, че много от тези организации продават продукция на своите членове, други на, на, на производители, които не членуват в тях. Това особено се отнася за полевите култури. Още един пример. Насоките за възлогянето на, на, на външен изпълнител, на, да речем транспорта, даваме насоки как това да се вземе предвид във връзка с ефективността, която се изисква. Насоките са адресирани към земеделските производители, към националните комисии за защита на конкуренцията с конкретни примери. Кои са основните моменти във връзка с графика в тази сфера? среща на комисията на 16 октомври е, с националните агенции за защита на конкуренцията и националните министерства. След това ще минем към консултации. Целта е да приемем насоките до края на 2015 година. Мисля, че това може да се каже за основните насоки. Нека сега да мина към втората тема. First of all, uh, we have to ask. Преди всичко трябва да си зададем въпроса защо да правим проучване на продажбите на дребно в Европейския съюз. Европейския парламент поиска да се извърши такова проучване във връзка с концентрацията. Оказва се, че големите вериги налагат тежки условия на доставчиците. Доставчиците не са в състояние да инвестират в нови продукти в резултат на това. Така се намалява избора и възможностите за иновации в пазара на хранителни продукти. В резултат на всичко това през 2012 година комисията поиска проучване на отрасъла търговия на дребно за това как се отразява присъствието на големите вериги върху потребителите. Оказва се, че въздействието е а, въздействие чрез различни фактори на пазара, които имат отношение към избора и иновациите. Това проучване е безпредседентно по отношение на своята задълбоченост и своя обхват. То обхваща много дейности на местно ниво, различните видове магазини, различните видове дейности на местно ниво. Обхващат се различни търговци на дребно, по-големи, по-едри или по и по-дребни. Нека да подчертая, че казаното днес не обхваща всичко свързано с съвременната ситуация, ситуацията в момента на търговията на, на дребно. Тук става въпрос за концентрация, за висока концентрация, но не разполагаме с необходимите данни, така че в повечето държави членки успяхме с доста голяма доза сигурност да установим а, такова присъствие и това а, обаче не въжи за всички държави членки. Ще, покажа, ще ви кажа кои не са обхванати. Скандинавските, Балтийските, а, Австрия, Люксембург, Ирландия. Те не са включени в нашето проучване. И така. На екрана виждате, че през последното десетилетие се увеличава избора, но кризата забавя тази тенденция. Броя на продуктите на рафтовете на магазините се увеличава и броят на доставчиците, които присъстват, на практика се увеличава през този период. Иновацията също се увеличава до 2008 година, но започва спад след този период момент. Обяснението е, че економически и финансов климат се влушава от 2008 година насам. Искам да спомена, че освен това, динамиката на местно ниво играе много важна роля. Откакто, тъй като откриването на нови магазини се свързва с по-голям избор, с повече възможности на местно ниво. И това е интересно заключение. На графиката виждате в какви райони се увеличава броя на магазините. Разбивката е по категории магазини и по периоди. Първата колона е периода 2004-2008, след това е 2008-2012. Виждате, че най-вече в селските райони изборът се увеличава най-рязко, изборът за потребителя. Тук виждате в увеличението на избора на асортимента в съотношение с БВП. Политиците е добре да знаят, че най-голямото увеличение е в секторите с най-низко БВП. Резултатите е, от концентрацията на доставчиците е, ни дава една смесена картина. На национално ниво като цяло е, се увеличава концентрацията. И в повечето категории продукти това въжи също така. Концентрацията както в съвременните, така и в традиционните, в модерните и традиционните магазини, също има концентрация. Създават се много хипермаркети, супермаркети, вериги и магазини, които използват съвременна логистика, за да предложат по-низки цени. Концентрацията се увеличи конкретно в някои държави членки и се намали в други. На следващите два екрана съжалявам, че шрифта е дребен и вероятно трудно го четете, но тук са показани концентрациите по отношение на продукта сирене. В селско-стопанското производство дисбаланса е по-скоро в полза на търговците търгов... при търговците има по-голяма концентрация. И за това сивия сектор е над хоризонтала. Само в Чехия, Германия и Полша търговците са увеличили концентрацията си през този период. Интересното е, че в отрасъла мляко се наблюдава организиране на производителите в кооперативи, за да могат да реагират на изкупвачите. И по отношение на млякото, по-голямата концентрация е при доставчиците, отколкото при търговците. Очевидното заключение тук е, че фермерите трябва да се организират по един или друг начин, трябва да създават било кооперативи, било някакъв друг вид организация. И както вече казах в изложението си за ОСП, те ще се радват на дерогации, които ще ги стимулират в тези случаи. Има и други резултати от проучването. Увеличението на концентрацията в доставките на хранителни продукти води до намаляване на иновациите, на а, а, по-малко по-низкото ниво на концентрация означава повече иновации. Тоест, в тези пазари, където е, предимствата са за доставчиците, за продавачите, е, страда другият отрасъл, страдат доставките. В северните, в балтийските страни се наблюдават точно обратните тенденции изборът и иновациите не се влияят от а, а, този вид концентрация, а, докато тя не достигне 40-50%. Тогава супермаркетите вече започват да влияят върху избора. С това приключвам изложението си и ви благодаря за вниманието. Oui, merci, Monsieur Cizard, pour la présentation de благодаря, господин Сезар. Благодаря за представянето на темата. Сега можем да минем към дискусията. Господин Мишел Дантан. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за информацията. Един въпрос е, към насоките Анализът, който чухме, показва доста различна практика в държавите членки. Опитваме се сега с насоките да дадем общи насоки. Но се оказва, че нещо е разрешено в една държава членка и забранено в друга държава членка. Няма ли нужда от хармонизация. Знаят, че работата по насоките е доста трудна и сложна. Важното е да дадем на националните агенции за конкуренцията конкретни насоки за работа. за да не се получава така, <clears throat> че да речем един камион с плодове бива спиран на, на пътя в друга държава членка по причина, че някакво правило не е изпълнено. Следващият ви въпрос е за дистрибуторите Всъщност се забелязва намаляване на тарифите, които плащат е, големите супермаркети. И от тук е, отрицателен финансов ефект е, върху производителите и МСП и натиск върху тях. Благодаря, господин Дантен. Госпожа Сенна. Eh, eh, en primer lugar decir que este debate дебат относно правилата за конкуренция е много важен за фермерите. Дълго наблюдавахме как работещите в селското стопанство преговаряха за своите е, работещите, работниците в индустрията преговаряха за своите минимални заплати, а работещите в селското стопанство нямат тази възможност. Това трябва да се промени, трябва поне да се даде възможност на фермерите да преговарят за цени, които да покриват техните производствени разходи. Господин Николсън има думата. Общо взето на същата позиция, както на господин Дантан. Някои <clears throat> от тези марки са много важни за супермаркетите. Собствените марки се налагат и производителите нямат своя собствена марка и са принудени да продават продукцията си ефтино. 2 литра мляко об 2 лири. Производителите на мляко не могат да се противопоставят на тази тенденция. Всъщност, големите супермаркети правят неща, които не са позволени на никого. И няма кой да ми се противопостави. Обикновено <clears throat> тези супермаркети разполагат с сериозни финансови средства и е много трудно човек да им се противопостави. Добре както казахте, производителите да се обединяват, за да могат да увеличат влиянието си в преговорите. Но ма, дори да се обединят в кооперации, да, винаги ще се намери а, някой производител, който да предложи по-ниска цена на супермаркетите. Тази организация помежду тях е много трудна. Благодаря, господин Род. Ja, е, for det. Jeg tror, det her Nikkelsen øh, nævner her, er jo en øh, grundlæggende problemstilling, som... Благодаря. Много важни, много съществени проблеми бяха повдигнати. Всички ние разпознаваме тези проблеми, казаното от господин Дантан, например. Но, мисля, че трябва да сме много внимателни при намесата си и опитите да направляваме взаимоотношенията между производителите и търговците. Производителите трябва да заздравят, да засилят своята позиция. Ще дам за пример Дания, където те създават силни кооперативи. И така те успяват да си а, наложат справедливи отношения а, с а, търговците. В крайна сметка става въпрос за конкурентни взаимоотношения. Според мен основната основният проблем е, че нямаме справедлива, лоялна конкуренция между държавите, защото приложението на принципите, прилагането на принципите се различава в различните държави. Онова, което се приеме като законодателство, не се прилага по един и същи начин. Така че е, комисията би трябвало да се заеме именно с този въпрос. Изпълнението не само на национално ниво, но и неизпълнението. Е, неизпълнението трябва да бъде въпрос, който да се занимае е, комисията. Напоследък говорихме за реформата на ОСП, пак в нашата комисия. И а, е, сега мисля, че е ясно, че целият този компонент за екологосъобразност в реформата на ОСП е един административен кошмар. Той действително е, е не само кошмара, той е множество кошмари от най-различни мерки, които буквално е невъзможно да бъдат приложени. Това не е само по вина на комисията, това е по вина на всички, защото всички участваме в изпълнението. Но условията на конкуренцията са толкова сложни, че никой не ги разбира, включително и Организацията за защита на конкуренцията. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател. Мисля, че това, което чухме, беше много осветляващо. През 2009 година бях председателка на Комисията по селско стопанство в Холандския парламент. Обсъждахме точно тази тема. И това, което аз чувам, още веднъж потвърждава грешките, които направихме в Холандия Търговците на едро и големите търговци стават все по-могъщи. В Холандия сега се опитваме да провеждаме национални акции, но се сблъскваме с националните политически партии, някои от които ни подкрепят, други не. По какъв начин можем да излезем от тази омагиоса кръг в Европа и най-накрая да направим нещо за фермерите? Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за презентацията. Един въпрос имам във връзка с доклада. Има нови правила, при които някои неща не са ясни, в това число и на мен. Например, член 222. Член 222 дава възможност на производителите да се обединяват за съвместни продажби на тяхната продукция и да се жалват, когато пазара е нарушен. В момента пазара е нарушен от ембаргото на Русия. Какво трябва да правят страните членки? а, трябва да се действа по член 219, който съдържа подобни разпоредби, или по член 222. Имаме организации на производителите, ние специално, те какво могат да направят? Съскостопанските производители обикновено не са членове на някакви обединени, съответно не могат да се възползват от член 222. И освен това, има ли смисъл от член 222, след като сълскостопанските производители, които не са организирани, не са задължени да участват? И още един въпрос. Държавите, които искат да се възползват от член 222 във връзка с бойкота от е, Русия, комисията ще одобри ли тези действия на страните въз основа на член 222? Господин Лозо. Благодаря, господин председател. Два въпроса от е, моя страна. на първо, как да се организират производителите на регионално и национално равнище срещу производителите, срещу дистрибуторите и големите супермарки. Следващ ми въпрос е дали може да се добави разпоредба, която да осигури по-добра защита. Благодаря. Muchas gracias, señor presidente. Благодаря, господин председател. И аз искам да задам няколко въпроса. Някои от тези, които се изказаха преди мен, също засегнаха темите, които искам да засегна и аз. Става дума за това, че различните норми се прилагат по различен начин, не само в отделните страни членки, но и в различните региони. По този начин се получават големи разлики. Такова нещо се наблюдава в Испания, например, и тогава нещата не работят. Знам, че има подобни проблеми и в други страни членки. Сега към въпросите. Един въпрос, свързан с а, а, продажбите. Търговските вериги могат да упражняват голям натиск върху производителите. По този начин се намаляват парите на фермерите, намаляват и парите, които остават за научно-следователска иновативна дейност. Тази концентрация на пари и на власт в търговските вериги представлява голям проблем. Производителите страдат от натиска на големите вериги супермаркета. И тук още два аспекта. Зехтина. Имаме големи проблеми. Концентрацията при производството на зехтин също много напредна, но а, проблемите се запазват. А, много сълскостопански производители се отказват. А, полагат за големи усилия да се създадат обединения на производителите, например в кооперациите. И въпросът е каква роля могат да играят тези обединения, тези кооперации? Мисля, че ако те се обединят, могат да постигнат нещо, но какво? До каква степен? Госпожа Магинес има думата. Uh, this... Благодаря. Мисля, че това, което виждаме на екрана е интересно. И всъщност тук има едно вътрешно противоречие. В първия раздел стрелката подсказва, че обсъждането, което проведохме за концентрацията а, на, в търговската мрежа, е въпрос, който няма значение. Аз не съм съгласна с това. Тук се нарушават балансите и мисля, че много зависи как, как ще дефинираме а, концентрацията в а, съвременните а, пазари. И а, второ, по отношение на а, собствените марки, отново трябва да проучим въпроса. Има практики в момента да ни се казва, че съответната верига е открила, не е открила идеята, просто я е откраднала. Така че органите за защита на конкуренцията трябва да се занимаят с този въпрос, но според мен те нямат интерес от това, защото тяхната сфера на компетенции е конкуренцията и ниските цени, а не устойчивостта на хранителната верига и унези, които работят по веригата. Така че надявам се, че бъркам, но моят опит като човек, който има връзки с адвокати в сферата на конкуренцията и нези, които налагат тези въпроси, ми подсказва, че все пак съм права. Благодаря. Мерси. La parole est à monsieur Ропе. Благодаря думата има господин Рупе. Ačiū pirmininkė. Е, jūs savo pranešime. Благодаря, господин председател. Във вашето изложение вие споменахте, че Балтийските републики не са включени във вашето проучване. Жалко, тъй като би било интересно да имаме повече информация и за Балтийските държави. Може би те могат да бъдат включени на малко по-късен етап. Благодаря. La parole est à M. Osling. Äh, äh, Господин Ослинг, аз се Очудих, че това проучване представя в по-добра светлина положението на млекопроизводителите. Говорихме за кооперациите. Кооперациите в Европа нямат навсякъде един същи статут. В Германия има много кооперации на млекопроизводителите, но тези кооперации нямат достатъчно здрави позиции. Те обикновено са част от някакво по-голямо предприятие. Те нямат възможност да предлагат независимост своята а, суровина. Трябва да се погледне много внимателно какво ще означава създаването на тези обединения, тези кооперации в крайна сметка. Дали по този начин фермерите ще се здобият с, с повече възможност за самостоятелни действия или ще бъдат част от голяма търговска варига? Дали тази кооперация няма да бъде просто някакво събиране веднъж годишно, на което фермерите ще гласуват? трябва много внимателно да се е, разгледа и, и да се види как се разбират е, кооперациите, обединенията на фермерите, защото в Европа има големи разлики. Е, трябва да се види дали въпреки съществуващите различия има и прилипки. За Германия мога да кажа, че млечните кооперации, тяхното създаване не доведоха до заздравяване позицията на населените и до увеличаване на приходите им. de clore donc de parole et de redonner la parole à pour euh, répondre aux différentes questions qui ont été Думата има господин Сизар, за да отговори на въпросите, които бяха поставени към него. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да групирам въпросите или изказванията, свързани с различното прилагане на а, законодателството за защита на конкуренцията в различните държави членки. Много от вас засегнаха тази тема. Основната цел на тези основни насоки, които разработваме, е в цяла Европа подходът да бъде унифициран от страна на органите за защита на конкуренцията. Т.е. да няма различно тълкуване или поне да се сведе до минимум възможността за това. Освен тези основни насоки, както знаете, вероятно имаме и мрежа от органи за защита на конкуренцията в цяла Европа. И поне два, обикновено пъти и три пъти годишно организираме подгрупа, която се занимава именно с отрасъл селско стопанство и хранителни продукти и в тази подгрупа влизат представители на органите защита на конкуренцията. Целта е те да определят основните проблеми и общи, общия подход към разрешаването им. Мисля, че това е нещо много ценно. Ние непрекъснато отделяме ресурси е, в подкрепа на тази инициатива. Но, както вече казах, целта на тези основни насоки е единен подход. След това, Бих искал да реагирам на казаното от госпожа Гинис, а именно, че органите за защита на е, конкуренцията гледат само цената, само единствено цената. През 2012 година възложихме едно проучване, е, по което над повече от 14 души работиха в повече от 18 месеца. И ние се насочихме само единствено към иновациите и избора. Интересувани какво е определението а, на м, потребителя, а, какво иска той. Той не само иска ниски цени, но иска и голям избор. Това проучване е а, налично от миналата седмица. То е качено на интернет страницата. Това е един документ от 750 страници. Много приятно четиво за всички. Има много интересна информация в него. И отново и в това проучване не се занимаваме с цените, а само с иновациите и а, избора. Резултатите са резултатите, които консултантите вече обявиха. Преди няколко седмици а, не знаехме какъв ще бъде резултата, нямаше някакви предварително очаквани идеи. Участваха 9 държави членки, 350 магазина, над 1000 продукти, над 100 000, поправя се оратора, продукти бяха изследвани, така че наистина проучването е огромно. Никой не знаеше предварително какво да очаква. Но особено при собствените марки, в много случаи се споменава, че това буди тревога у доставчиците, у производителите. Нашите а, резултати обаче показват, че когато а, собствените марки стигнат до някакво ниво, зависи от категорията продукти, но когато стигна до към 40-50%, тогава изведнъж а, изборът по рафтовете започва да намалява, особено на иновативни продукти. Това е различна тема, но мисля, че проучването доста кръсноречиво показва корелацията между тези две а, тенденции. По отношение на а, член 222, кризата а, и а, отражението и върху конкуренцията. Въпросът е силно технически, но се, може да се каже, че тези обединения са до известна степен законни, защото има цяло, тази цялата тенденция, има отношение върху цените, тъй че трябва да проявим гъвкавост и ще видим от тук нататък как ще се справим с този феномен. Мисля, че с това обхванах повечето от а, изказванията. А по отношение на въпроса за екологосъобразността, това не е в моите правомощия. За съжаление, знаем, че вероятно се увеличава административната тежест, но колегите ми са по подготвени по този въпрос. По отношение на ниските цени на млякото. Проучването показва, както и други опити за разглеждане на сектора, показва, че ако фермите са напълно самостоятелни, те се справят по-тежко, отколкото ако са в кооператив. Защото кооперативът може да води преговори, може да говори с един глас и резултатите са много по-добри. Това е, разбира се, винаги относително, но от други източници също разбираме, че тогава, когато един отделен самостоятелен фермер води преговори, той има много по-малко влияние, особено когато срещу него е някой огромен търговец, отколкото ако търговецът преговаря с кооператив. Разбира се, положението е много различно в различните държави членки, така че това е може би друга сфера, с която трябва да се занимаем и да видим до каква степен реално се спазват правилата за кооперациите ако позволите да го кажа. Ако имаме още време, с удоволствие ще отговоря и на други въпроси. Не знам дали пропуснах нещо. А, да, балтийските страни. И колегите ми и аз щяхме с огромно удоволствие да се заемем и с тези държави, където е очевидно има висока концентрация. За съжаление, и Холандия също е в този списък, между другото. За съжаление, там няма достатъчно качествени данни. Те са прекалено обобщени, ако въобще има някакви данни. И за целта на а, проучването има много информация за конкуренцията на местно ниво, особено в районите, където има висока безработица. Така че имаме интересни данни от тези държави и данните са много ценни за всички. Няма спор. Но, за съжаление, не успяхме да постигнем достатъчно качествен анализ на балтийските държави поради липса на точни данни. Въпросът е как да получим данните, които ни а, интересуват. Това отнема много дълго време. Няма да навлизам в тази а, сфера, но за съжаление ще кажа, нямахме необходимите данни. Мадам Агилера, воле euh, compléter сон пропо? Си, си ме пермите. Госпожа Агидера, Искате ли вие да добавите нещо? Да, искам да добавя към въпроса си следното. Повдигнах няколко въпроса и не получих отговори. А, те са важни. Първо, а, организациите в моята родина, в Испания, а, са организации на производителите а, и в тях включват, се включват и а, представители на веригите. Май има някакво събитие отвън. Ами, какво става отвън? Предлагам да продължим работата си, въпреки че ни разсейват. Съвсем накратко. Как се тълкуват различните организации, организации на производители, на а, търговци и така нататък, когато те се договорят по някакви условия каква е ролята на тези организации, които обхващат различни сфери. Втория въпрос е свързан с зехтина. В моята родина се предприемат мерки за по-висока концентрация. И целта е да се преодолее концентрацията на големите производители. Можете ли да ни кажете нещо и за зехтина, ако сте работили по доклада? Благодаря une réponse, euh, Monsieur César, une réponse rapide. Господин Сезар, може ли бързо да отговорите на този въпрос? Първият въпрос, който беше свързан с големите а, вериги в Испания, които задушават конкуренцията и избора. За съжаление, проучването показва, че не е така. Изборът и иновациите в държавите, където концентрацията е на средно ниво и в тази категория влиза и, и Испания, показват, че изборът се е подобрил. Повече избор има по а, рафтовете. Разбира се, отношение към това има и а, кризата от 2008 година насам, което доведе до влушаване на економическите условия. А за организациите, които обхващат различни категории представители, по-конкретно за Испания, нямам мнение, защото проучването беше проведено само по отношение на това, което може да се намери по рафтовете на магазините на една държава члейка. Какви, какъв е избор, какви са а, новостите, това е темата, с която сме се занимавали. Така че съжалявам, че не сме засегнали ролята на организации с представители от различни отрасли. А, и разбира се, в двустранен разговор можем да изясним този въпрос. Благодаря, господин Сезар. Предлагам да приключим дебата по тази тема. Чухме становището на комисията. Имаше въпроси по същество като например този на господин Никълсън. Подготвихме и доклада за становище. Всъщност Европейската комисия направи своето предложение на нашето заседание на 23 септември а за 24 ноември е, трябва да подготвим наше становище, трябва да побързаме. Днешният дебат ще ни даде тази възможност. Госпожа Сарбо. Președinte, stimați colegi, Uh, încă o dată vreau să îmi cer scuze în numele colegii noastre, Daciana Sârbu, care din motive personale n-a reușit să ajungă. Искам да се извиня. Uh, uh, колегата Дъмчана Сарбо няма възможност днес да вземе участие в дебата и аз ще изложа нейното писмено становище. Има 30 внесени изменения. Е, аз обаче смятам да внеса още е, изменение на вече за изясняване на дефиницията на понятието наноматериали и традиционни храни от трети страни. Комисията предложи да се преработи настоящото законодателство в областта на новите храни, но помирителната процедура не даде е, е, резултат. Спорните точки бяха най-вече хранителните продукти от клонирани животни а, и месото от клонирани животни. Европейския парламент а, тогава, през 2008 година, а, поиска а, храните от клонирани животни да бъдат обект на допълнително а, отделно законодателство. Надявам се е, двата въпроса сега да могат да бъдат решени. Новите регламенти предвиждат а, новите храни да могат да бъдат а, допускани до пазара по-бързо и а, отговорността за процедурата с тяхно допускане на пазара да не бъде в националните а, органи за безопасност на храните, а в европейския орган. Парламентът А, смята, че актуализирането на настоящите списъци трябва да стане чрез делегиран на акт. Европейския парламент желая да бъде съзаконодател е, е, при новите храни, при добавките и ензимите. Европейския парламент желая да не бъде игнориран актуализирането на списъка на новите храни трябва да става със съгласието на парламента. Дефиницията на понятието нови храни в момента е, е недостатъчно точна и може да доведе до допълнителна бюрокрация и допълнително забавене на тяхното опускане на пазара. Е, има на пазара някои храни, които не са обозначени като нови, но следствие на новата дефиниция биха могли да бъдат сметнати за такава. Искам да внеса изменения, които да позволят да се създадат категории, подобни на досегащите, с някои изменения обаче. Това такива категории биха били храните с нова молекулярна структура, храни от микроорганизми и гъби, храни, от животни и растения, които са отгледани не по традиционния начин, но които не застрашават общественото здраве и храни, произведени от насекоми. Искам също така да внеса едно изменение за дефинирането на една друга процедура В момента действа една а, разпоредба, която казва, че а, определените прагове ще действат до тогава, докато комисията не определи нови. Важно е обаче процедурата да бъде съкратена, без това да застраши безопасността на храните а, смятам, че сроковете трябва да бъдат незадължителни. Що се отнася от традиционните храни от трети страни, по отношение на тези храни трябва да се спазят някои определени принципи. Вноса от а, трети страни, продуктите внасяни от трети страни трябва да изпълняват същите изисквания като европейските продукти, съгласно европейското законодателство процеса на допускане до пазара трябва да бъде съкратен, особено за малките и средни предприятия. С нетърпение очаквам предстоящото ни сътрудничество и вашите изменения. Oui, merci, Благодаря, господин Ребега. Ще дам думата на господин Бове. в това досие има един аспект, който трябва да бъде забранен. Забранено трябва да бъде клонирането, например. А във връзка с новите технологии и нанотехнологиите и новите храни има също проблема. В текста разбирам, че нямаме данни, научни данни за намаляване на, на присъствието на наночастици. Ако това обаче бъде допуснато, ще се стигне до катастрофа и пълна липса на доверие у потребителите. Ако допуснем манипулация чрез нанотехнологии, Всъщност очакване и допълнителна работа по този аспект и това е проблемно още нещо за доклада. Много съм обезпокоен, че в хранителния сектор се поставя акцент върху такива нови технологии. Трябва да се иска и становище на Европейската агенция за безопасност на храните. Най-важното в нашата задача е да защитим потребителите, тъй като за сега никой не знае какви евентуално могат да бъдат последиците. Затова в този дебат трябва да поискаме да забраним нанотехнологиите в хранителните продукти. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря за становището. Мисля, че предложението е добро. Няма да навлизам в темата за клонираните животни, защото те изобщо не са обект на предложението. Понятието нови храни беше използвано и преди създаването на регламентите. Мисля, че дефиницията на понятието трябва да се промени, защото тя не е еднозначна. Това е едната от слабостите на това предложение. Другата слабост е, че се премахват категориите от предишните регламенти. Това премахване на категориите може да доведе до там, че е, някои храни, които вече са на пазара и не се считат за нови, според новата дефиниция да попаднат в категорията нови. И това ще създаде правна несигурност. И още нещо. Дефиницията на понятието традиционни храни от трети страни. Това понятие трябва да се е, дефинира. Категориите обаче са нещо много, много важни, това първо. И второ, по-ясни трябва да станат и дефинициите. Благодаря, господин председател. Говорим за новите храни, които са храните, за които се смята, че се произвеждат по традиционен начин. През последното, на последното ни заседание Споменах месото, което трябва да отговаря на същите стандартни, стандарти, на които, към които трябва да се спазват и в Англия. Но ако но това не е лесно, защото ако а, по някакъв начин се заобикалят правилата, ние можем да си мечтаем. А именно това са отделните лица, които носят в своите в куфари, мъртви зми, мъртви части от крокодили и така нататък. Тези е, куфари минават през летищата и месото се продава в е, магазините. Никой не е проверил е, дали отговарят на хигиенните изисквания и всичко останало. Може би се усмихвате, можете да се усмихвате, но проблемът е сериозен, защото мъртвите маймуни пренасят вируса на ебола, например. Така че съм изненадан от политическата коректност, която е, казва, че хората, които ядат е, такива храни, принадлежат към различна култура и не се. Е, предприема нищо. Няма да е трудно да се намерят кучета, които да надушват месото в куфарите. Други продукти по-трудно се надушват, но месото лесно се надушва от кучетата. Но, поради политическата коректност, тази практика продължава. И продължава, докато от друга страна в институциите на Европейския съюз господства параноята, че няколко соеви зърна, които са генно модифицирани, могат да бъдат смесени с други, които не са съюз. И всичко това да се сервира в нашия бургер. Благодаря ви. Oui, merci. La parole est à Madame Sendra. Благодаря. Госпожа Сендра има думата. Обригада. Eu, como já, eh... Благодаря. Вече се каза на миналото заседание, че трябва да говорим още веднъж е, по, е, по тази тема, а и че трябва да има забрана за нанохрани. А, това обаче трябва да се промени, не трябва да се засягат е, нанотехнологиите. Господин Лозов. Alors, en dehors du fait que votre proposition signifie encore plus de perte de souveraineté... Благодаря. Струва ми се, че в предложението има загуба на суверенитет на държавите членки и се опитвате да подмените някои национални продукти. Опасявам се от проблемите с трансатлантическия пазар. Можем да си представим натиск е, от страна на някои мултинационални компании върху комисията. Έχω и гноми от и νέα трофима. мисля, че новите храни трябва да се разделят на две категории. Онези, които идват от е, други страни и онези, чието происход е Европейския съюз. В първата категория от други страни трябва да намерим начин и се надявам, че ще ми отговорите как да бъдем сигурни, че тези храни са истински а, продукти, които не са разредени и са автентични, че не са отклонирани животни и как да се осигури етикетиране от страната на происход, защото е много лесно да се разреждат храни тогава, когато преминават от една страна в друга, ако се дадат съответно ниски заплати на хората, които работят, ако те се третират като роби, това е въпроса, който решава спора за новите храни. Същото въжи и за държавите членки. Искам още веднъж да подчертая това, което казах и по-рано. Вероятно познавате статистиката, знаете остров Санторини произвежда огромни количества мъск. Тя се изнася за Тунис, след това отиват във Франция и когато пием бордо, всъщност пием вино, което е направено с маст от Санторини. Така че тук става дума за фалшификация, за подправяне и мисля, че всички тези четири елемента трябва да бъдат наблюдавани много стрикно. Благодаря. Яву, мадам Полсен. Благодаря. Господин председател. В тази връзка има много важни аспекти. Искам обаче да добавя един, който не беше споменат до сега. Мисля, че при допускането на нови техники ще се наложат на места и екологични проверки, екологични тестове. Не казвам, че те ще бъдат винаги необходими но на места ще са важни, тъй като е важен аспект не само на общественото здраве, но и екологичните последици, до които може да доведе използването на една или друга храна. Merci, Monsieur le Président. En tant que rapporteur pour le groupe PPE, je voudrais d'abord féliciter le rapporteur pour le travail effectué et une pris благодаря като докладчик в сходна тема. Искам да поздравя комисията за направеното предложение. Правим предложение да се допълни дефиницията за новите храни като тук ще се опитаме да включим съществен обем, който е предмет на потребление. Като в член 23 ще запишем срок за отговор от страна на комисията в член 18 ще предложим промяна в приложното поле. Благодаря. Merci à vous, Madame Delay. La parole est à Madame Moy. Grazie, signor Presidente. Siamo d'accordo con quanto proposto dalla... Благодаря, господин председател. Ние сме съгласни с това, което предлага докладчик. Съгласни сме с предложението за делегиран акт е, и за списъка с новите продукти. Но ние смятаме, че в новия текст възникват някои въпроси, които не са достатъчно изяснени, затова ще се наложи да се внесат е, изменения. Така, например, става въпрос за традиционната употреба на дадени храна, храна а, е, искаме да е по посочено конкретно какви са тези е, употреби. Е, освен това, много съставки, много храни е, от трети страни е, имат характеристики, които биха могли да се променят с изменението на климата и те да има друго въздействие върху потребителя. Това, според мен, трябва да са неща, които да са извадени извън приложното поле на, тази, е, на този регламент. Също така трябва да се каже нещо и за дериватите, които биха могли да дадат от Съединените щати, с които имаме споразумение за свободна търговия. Мисля, че парламента трябва да изкаже своята позиция в полза на хармонизирания подход, за да се затвори празнодата в законодателството и за да може на един европейски пазар да не се появят нездравословни продукти. И още нещо последно. Структурата и начина на работа на Европейския орган за безопасността на храните не е ясно дали този орган е независим и на какви научни изслед... възоснова на какви научни изследвания работи. В Италия, а, например, в, органа, в Италианския орган за безопасността на храните работят политици, които не са специалисти в областта на безопасността и няма да бъде добре те да подават информация към Европейския орган. Благодаря, госпожа моя, госпожа Шеф. Благодаря, господин председател. Аз е, вече се изказах в комисията, но искам да кажа още няколко думи за нанотехнологиите. Трябва да внимаваме това да бъде забранено. Говорих с учени от холандски университети, които работят по темата. А ако сме добре информирани, бихме могли да предложим добри решения. И преди да кажем да или не, трябва да знаем за какво става дума. Е, суровините не достигат и ако в Европа забраним използването на нанотехнологиите, други страни ще се възползват от това. Госпожо Аюзо, искахте да допълните, заповядайте. Благодаря, господин председател. Не искам нищо да допълня. Казах, каза се нещо за Европейския орган за безопасността на храните. Много добре познавам този орган. А и мога да кажа, че научните доклади е, на Европейския орган за безопасността на храните нямат нищо общо с е, управителния съвет. Избирането на управителния орган на е, Европейския орган се прави след предлагане на кандидати от страна на парламента и комисията. Мисля, че не е уместно да се поставя точно в този момент под въпрос независимостта на Европейския орган за безопасността на храните. Господин Буда. Сигурно chestiunea е легата да артикулу 20. Благодаря. Член 22 втори е члена, по който искам да се а, изкажа. В този член става дума за това някои неща, една част от информацията да остане поверителна. Трябва да се прецизира обаче. Аз даже бих, бих предложил а, този член да бъде заличен, защото не може да имаме поверителна информация, когато се въвежда на пазара нова храна. Всичко трябва да бъде известно във връзка с тази е, храна. С този член 22 втори трябва да се занимаем специално или трябва да се прецизира текста или е, члена да се заличи изцяло. Oui, merci, message reçu. Je propose de donner la parole à, Nicholson, en tant que rapporteur Да дадем думата на господин е, Николсън. И след това за заключителни думи на комисията. Thank you very much, Chair. Благодаря, господин председател. Както знаете, аз съм докладчик от страна на Комисията по, по околна среда. Много интересно ми беше да слушам изказванията, много внимавах в всичко, което се каза по новите храни. Може би трябваше да изпратим някой да присъства и на изслушването, но както и да е. Новите храни като че ли се обвързват с клонирането и от години парламента обсъжда тези въпроси. Сега вече тези две теми са разделени и а, смятам, че това трябва да бъде ясно и за Комисията по околна среда и за докладчика. От 1998 година се обсъждат новите храни, но тогава, тогава като че ли за последен път имахме такива. Така че необходимо е да го обсъждаме. Интересно ми беше да чуя госпожа Полсън и други, които е, казаха неща, на които трябва да се обърне внимание. Интересен беше и възгледа на комисията. Искам да убедя господин Агнио, че се усмихнах, когато говореше за месо от змии и други обитатели на джунглата. Въпросът е изключително сериозен и в днешно време той има своето място, но не е свързан с нанотехнологиите. Така че а, не за първи път обсъждаме този въпрос. Знаем, че положението е много тревожно и че е крайно време нещо да се направи. Благодаря на всички за изказванията и определено за мен беше важно да чуя становищата в комисията. Важно е да има връзка между двете комисии по околна среда и по селско стопанство защото всичко, което обсъждаме, има и е, измерение, свързано с околната среда и човешкото здраве. Благодаря ви. Ehm, sì, allora, per quanto riguarda l'EFSA, volevo precisare alla mia collega che si trova sul web... По отношение на Европейския орган за безопасността на храните, искам да кажа няколко думи. В интернет е, има една статия, който се занимава с, с всичко наши случаи, при които е имало конфликта на интереси в Европейския орган. А, съобщава се за случаите, при които а, са, правен, са писани научни статии само от един човек. Нека хората, които се изказват първо да се информират. Сега ще дадем думата на Европейската комисия, представителя на DG Санко. Много благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчиците и докладчиците в Сянка за изказванията. Благодаря за изключително полезния доклад който подкрепя предложението, насочва вниманието към новите храни. Както вие правилно казахте, предложението цели да се канализира процедурата по одобрение на, на новите храни. И определено това е законодателство, което подкрепи иновациите в Европа. От друга страна, то осигурява високо ниво на безопасност на храните. Законодателството е важно от гледна точка на малките и средни предприятия, защото въвежда идеята за генерично, от, генерична авторизация, което е важно за МСП. А по отношение на определението, което се счита за прекалено неясно, нека да ви уверя, че определението е в резултат на компромиса и нямаме никакво намерение да разширяваме обхвата на определението, а по-скоро да го изясним. Виждаме колко е полезно да се проведат обсъждания на техническо ниво, за да се осигури правната сигурност за всички оператори. Освен това на националните и европейски администрации, за да е ясно, че регламентът ще се прилага по най-безопасния и най-сигурен за всички начин. Така че, разбира се, има още възможности за технически доизяснения. Бяха из... споменати третите страни, храни от трети страни. Разбира се, тези хранителни продукти трябва да отговарят на същите стандарти, на които отговарят храните, произведени в Европа. Но, както правилно отбелязахте, е, предвиждаме една процедура на уведомяване за някои е, категории е, храни от трети страни, но има стриктни изисквания. Тези храни трябва да са а, използвани в диетата, в изхранването на съответните страни, поне в продължение на 25 години. И да е ясно, че няма да се а, включват а, храни, които се обхващат от други текстове. И така, хранителни продукти от трети страни са обект на а, стриктни изисквания. И разбира се, ако има възражения от държави членки, тези хранителни продукти вече не могат да а, се възползват от упростената процедура на а, уведомление, защото тогава вече ще се изисква оценка на риска. Така че е, няма възможност трети страни да изнасят в Европейския е, съюз е, храни, освен тези, които са безопасни и се консумират отдавна в съответната държава. Така няма да се намали нивото на безопасност в Европа. Европейския орган по безопасност на храните вече разработва основните насоки, по които ще бъдат внасяни такива храни от трети страни и какво трябва да бъде предоставено като доказателствен материал от страна на вносителя. Така че работим и по този въпрос. А що се отнася до определението на наноматериали, е, имаше изказвания, особено едно, което е, твърди, че определението трябва да бъде същото, което се използва в е, директивата за етикетирането на храните. Мисля, че това е един полезен начин, да се справим с един много сложен въпрос. Това е въпрос, който се отнася до темата за храните. Важно е да има правна сигурност и за операторите в сферата на храните. Разбира се, основната дефиниция винаги си остава приложима и Както знаете, пропорционалността е основен принцип тогава, когато става дума за някакви рискове. Тези принципи, заедно с законодателството, свързано с хигиенни условия и контрол в страните членки, се прилагат и по отношение на новите храни. Възнамеряваме също така да канализираме и процедурата за комисията и за Европейската организация, Европейския орган за безопасност на храните. Необходимо е да се съкратят процедурите и да се определи максимум на продължителността им. Затова и комисията възнамерява да направи такова предложение по най-ефективния възможен начин. А, и, актовете за изпълнение мисля, че трябва да има такива за мерките, които са предвидени в текста. Последно, искам да подчертая, че държавите членки трябва да канализират своите централизирани процедури, без да изгубят своя суверенитет, защото те ще бъдат информирани за, целия, за цялата процедура, за съдържанието на заявленията, а и по отношение на въпроса за поверителността. Приемането и одобряването на нови храни не бива да ограничава избора на потребителя. Така че като цяло искам да благодаря още веднъж на докладчика за отлично свършената работа. При това свършена в много кратки срокове. Надявам се текстът да бъде прият е, максимално скоро, така щото процедурите да се канализират, да влезат в сила и да дадат е, още един принос към иновациите в Европа. Благодаря. Oui, merci Madame Occi euh, pour ces éléments euh, de précision. Monsieur... Благодаря, госпожо Ципро, за заключенията. Dezbaterea constructivă și Comisiei pentru clarificări. După cum știți, благодаря от е, името на колегата за оживания е, е, дебат. Ще и предам в колко отворен дух е преминал този дебат. Благодаря ви. Merci. Merci, monsieur Je vous propose de Oui, avant de passer au prochain sujet, vous rappelez juste les délais de dépôt d'amendements, puisque les amendements doivent être. Има срок за внасяне на изменение до 10 октомври на 10 часа. След това на 5 и 6 ноември ще има гласуване в Комисията по екология до 2 часа 10 октомври изменения. Благодаря за вниманието. Нека да минем към следващия доклад номер 10 за ситуацията с африканската треска сред свинете африканската чума в Балтийските държави и Польша. Нека да, да продължа с представянето на темата. Въпросът е, е важен е, след появата на такива случаи на африканска шума в Балтийските държави и Полша. Знаете, че това заболяване е изключително заразно с висока степен на смъртност. И няма за сега конкретно лечение затова се опитваме да вземем всички необходими превентивни мерки. От е, началото на 2014 година, от януари, има на 39 случаи на, на такова заболяване. И случаите са в е, Литва, Латвия, Полша и Естония. Най-вероятно заболяването идва през границата с Белорусия или Русия. На 29 януари бяха потвърдени първите случаи в Литва и след това Руската федерация наложи бланкетна забрана за износ на свинско месо от ЕС за Русия. което означава някъде около 20% от европейския износ и годишно стоеността на този износ е някъде около 1 милиард и 4, след това Европейският съюз се обърна към СТО за създаването на специален панел, който да потърси постигането на споразумение. Сега ще дам думата на, господин Бернар Ван Готен, директор в е, Генерална дирекция Санко, за уточнения, за да ни запознае е, с, въпроса, който представих. Давам думата на комисията. Uh, first... Благодаря, господин председател. Искам да припомня на колегите какво представлява заболяването. Африканската чума е, е едно от трите големи заболявания по свинете с някъде 90% смъртност. Заболяването присъстваше в Европа на Иберийския полуостров до края на, на 80-те години. Имаше отделни случаи в Белгия. След това остава една точка в Сардиния, която продължава да е активна как заболяването навлезе в Европа през 2007 година в Грузия с внос от Мозамбик. И после болестта се придвижи на север сравнително бавно в някои периоди а, с а, голям скок. Имаше а, случаи в Украина на 2012 и в Беларус на 2013 година. Защо се получи това? Тъй като нямаше контрол върху транспортирането на живите свине в Русия, Ветеринарните служби там са сравнително слаби като потенциал и продукти от свинско месо се транспортираха от юг на север. Затова се получиха тези огнища по-на север. Още нещо което засилва тази тенденция в Европа е забранено на свинете да бъдат хранени с кухненски отпадъци, а пък в Русия няма такава забрана. Друг фактор е лова. Политиката в Русия по отношение на, на, на лова е, е много а, непоследователна и така а, за болестта се пренася от 2007 до 2013 година до северната част на Русия. в Европа. Искам да бъда съвсем ясен. В момента няма внос на, на живи свине. Така че заболяването не може да влезе в Европейския съюз по тези канали. Има съответна директива за това как да се действа от държавите членки при случаите на африканска чума, прията през 2002 година. През 2010 година поискахме становище от органа за безопасност на храни във връзка с подобни случаи в Русия. След това, с приближаването на болестта към границите на Европейския съюз, е, предприехме допълнителни превентивни мерки. Дезинфекция на превозните средства при влизането им в Европейския съюз. Наблюдение и контрол на, на популациите от диви свине – финансова помощ от комисията 2 милиона и половина за Полша, за наблюдение и контрол и информация на границата с Русия. Имаше едно изказване за внос на месо от джунглата Забранено е подобно на внасяне на количества такова месо в Европа. Има специално изискване, задължаващо от държаващите членки да контролират на границата куфарите на преминаващите пътници. Това не може да се прави на 100% но комисията издава годишни доклади по този въпрос и сме посочвали, че на летище Хитро контролът не е много стриктен. Изпратихме инспектори на генерална дирекция Санко в трите балтийски държави, за да помогнат на колегите там да подготвят е, планове за действие в тази е, спешна ситуация. Другото нещо като превенция е, бяха насоките за дивите свине, издадени в началото на годината. И там е записано ясно какви мерки трябва да приложат държавите членки към тази популация като контрола и управлението на популацията е отрешаващо значение за борбата срещу заболяването. Информацията, която получаваме от Русия и Украина, не е много точна, но имаше случаи на ловци, застреляли заболяво диво прасе. И това е, може би, най-ефективният начин за разпространяване на заболяването. И това се прави в някои случаи в Белорусия и в Русия. Самото заболяване е с много висока смъртност, така че няма нужда от подобен обстрел. в края а, на, на миналата година на, на границата а, между а, Литва, Русия Белорусия и Полша имаше масиран опит за отстрел на диви свине. След това се появиха случаите в Литва и в Полша. Всъщност това са били диви и свине, които са избягали през границата от Белорусия. Това стана на 24 януари. Тук с синьо, розово и червено сме показали съответните зони. 27 януари първия случай в Литва и веднага задействахме мерките от директивата от 2002 година създаване на специални зони, за да се попречи на заболяването да се разпростре. След потвърждаването на първите случаи в Литва, Латвия, Полша, руснаците наложиха пълна забрана на внос на свинско месо от Европейския съюз. Това беше голяма изненада за нас, е, защото там става дума за търговия на стойност 1,4 милиарда евро и засяга доста държави, освен Германия, Франция, Италия, Испания. Първият случай в Полша беше е, установен е, през февруари. Тогава провеждахме доста двустранни срещи с Русия. Имаше специална делегация в Русия. Опитахме се да ги убедим да отменят забраната. От ветеринарна гледна точка какво правим? Работим с един списък експерти, които са на разположение на комисията 24 часа, 7 дни в седмицата. Изпратихме тези експерти веднага в Литва и в Полша, за да помогнат на своите колеги там да отстранят това заболяване, африканската чума. Имаше няколко посещения в Литва, след това в Польша и по-късно в Естония. Най-подходящия начин да се противопоставим на болестта е на управление на популациите от диви свине. политически е много трудно да се вземе решение за такъв контрол и не беше никак лесно да убедим министрите, че най-добрият начин е не да отстрелваме дивите прасета, а да ги оставим да умрат от африканската чума. Проведени бяха доста срещи с Световната организация за епизоотии. Работим и с европейските лаборатории за диагностика на отделните случаи в държавите членки. Продължаваме с мерките за наблюдение и контрол и всичко, което е предвидено в спешния план за действие. Заделили сме 3,5 милиона евро, за да помогнем на засегнатите държави не само за наблюдение и контрол, но и за ранно клане, за да не се допусне болестта да стигне до свинефермите. Защото има отглеждат се прасета в някои места. Много е важно животните там да нямат е, контакт е, с дивите свине. Последната засегната държава беше Естония. Имаше случай на 8 септември. Това е близо до руската граница. В зона, където повече от 95% от населението са руснаци. И това са хора, които пътуват често през границата към и от Русия. На картата виждате какво е положението в момента. С червено сме посочили случаите в популации диви свине с Росово, Росово с а, спорадичните случаи с синьо са защитните зони, за да не позволим на болестта да се разпространи. Така че има ограничения за транспорт и за движение. Целта е защита на Европейския съюз преди да приключа, господин председател, искам да кажа, <coughs> че наблюдаваме много внимателно заболяването. Правим всичко възможно да убедим местните власти да предприемат ефективни мерки за управление на ситуацията, като задачата е заболяването да остане в ограничените зони. Ако има промяна в ситуацията, ще вземем съответните мерки заболяването да навлезе в Европейския съюз. Това са неща, които са правени и в миналото по линия на други заболявания. Важното е, е в останалата част на Европейския съюз е, да няма такива случаи и да можем да продължим търговията с свинско месо. Внася се свинско месо, но от онази част на Польша, където няма случаи на африканска чума. Нашата задача е заболяването да не се допусне в целия Европейски съюз. Благодаря, господин Ван Готен. Преди да започнем дебата, искам да ви благодаря за информацията Госпожа Калмете, имате думата. Uh, thank you, Mr. Благодаря. Господин председател, скъпи колеги, през 2014 година Африканската чума по свинете се разпростира в Балтийските републики, води до економически загуби, загуби за фермерите и за цялата економика. Няма съмнение, че ако епидемията не бъде спряна, тя ще доведе до тежки економически сътресения за целия Европейски съюз. За сега Държавите, които са засегнати, предприемат превентивни мерки, за да предотвратят по-нататъчното разпространение на болестта. Те са нещо като буферна зона, зона за останалата част на Европейския съюз, която все още не е засегната. Но с разширяването на заразените райони и заплахата от е, разпространението на вируса в други райони, моля да бъдат предприяти превентивни мерки, от страна на Европейската комисия. 2,5 милиона евро за трите евро, балтийски държави, които са изправени пред тази катастрофа, е дреболия. Така че призовавам Европейската комисия да координира борбата срещу африканската е, чума по свинете и да осигури 100% финансова подкрепа по смисъла на регламент 652, който е в сила от 30 юни 2014 година. Той се отнася до превентивните мерки и контрола на разпространението на африканската шума. И като казвам максимална 100% компенсация за всички ветеринарни мерки, които трябва да бъдат предприяти. За унищожаването на свине, на други животни, за предоставянето на медикаменти, суровини и така нататък. Към вас, колеги, се обръщам персонално. Моля, осигурете тази 100% финансова подкрепа винаги, когато се срещате с представители на комисията и а, ги убеждавайте, че комисията трябва да реагира днес, не утре и а, обединено да се борим срещу африканската шума, чума по синете. Благодаря ви. Господин Ватаковски има думата. Współbrzmiał z głosem pani Kalniete, bo rzeczywiście te środki, które podejmuje Komisja Europejska są... Искам да съглася с е, госпожа е, Калмете, защото мерките според мен на комисията е, са общо взето недостатъчни. За сега все още не сме се справили с тази опасност, опасност за цяла Европа, болестта се разпространява много бързо, така че мерките за сега са доста скромни. Няма достатъчно подкрепа за земеделците и за държавите членки. Има опасност болестта да се разпространи не само в Польша, а и в други държави членки. Няколко милиона души са засегнати. Тук бяха споменати няколко милиона евро, което е нищо Другото, което ще попитам е, е, е какви са е, прогнозите за развитие на това заболяване в Русия. Въпреки, че болестта дойде от Русия, Русия веднага ни удари с забраната на вноса Комисията тогава трябваше да реагира веднага. И още нещо. Комисията във връзка с, с, с съответната практика в преработвателните предприятия в Европа защото някои предприятия в отделни държави членки не преработват месото от други държави членки. Благодаря. Господин Ултена. Um, Благодаря, господин председател. Ще кажа горе-долу същото, което казаха и преждеговорившите. Според мен е не, направо невероятно, че Русия която стана източник на чумата по свинете за Европейския съюз, затвори своите пазари за държавите, където чума няма. И това вече продължава 7 месеца. За мен е просто това е немислимо. По въпросите, които трябва да бъдат отправени към комисията. Първо, Европейският съюз трябва да прилага превентивни и контролни мерки във всички райони, където има подозрения или където са потвърдени случаите на чума по свидете. Но се оказва, че ако те не са резултатни, те, това ще се отрази и на ветеринарните мерки в Европа, примерно вакцинация. Колко време ще отнеме разработването на вакцина срещу чумата по свинете обаче и какво ще направи комисията, за да ускори този процес? По отношение на ветеринарните средства, смятате ли, че е достатъчно да се че те са достатъчни, за да се предотврати разпространението на вируса из Европейския съюз. Комисията вече разработи сценарии, които могат да се разработили сценарии, които могат да се реализират в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин Рупе. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad šitas klausimas šiandieną įtrauktas į darbo atvarkę ir mes galim. Благодаря. Радвам се, че тази тема е включена в дневния ред, защото е важно да се обсъждат тези въпроси и да се реши какво ще предприемем от тук нататък. Аз самият живея на около 50 на километра от границата с Беларус. Района е показан в червено. Много добре зная какво става там големите свине ферми с датски капитал, където работят 30 на души, сега се затварят. Причината е избухването на тази епидемия. Виждаме, че всички мерки, които се прилагат до сега, не донесоха никакъв резултат. По-скоро беше е, е, необходимо всякакви процедури и процеси да бъдат прекратени, а болестта продължава да се разпространява. Това е много тежко и за балтийските държави, а и за Полша. Всички те страдат от руското ембарко върху вноса, въпреки че самата Русия е източника на заболяването. Но не бива да забравяме, че препоръката основно беше да се унищожат прасетата, които се отглеждат по дворовете. Това се направи, но компенсации не се предвиждат. А, сега има най-различни обяснения, че не всичко е решено по подробностите, че не всички споразумения са сключени до този момент. Друг проблем е свързан с бъдещето на отрасъла. Хората не знаят какво да правят, дали да инвестират в отрасъла, дали да а, търсят други а, възможности за припитание. Никой не знае какво ще му донесе бъдещето. Някои от мерките, които бяха планирани в Литва, бяха изграждането на някакъв вид ограда по границата с Русия и Беларус. Комисията в началото като че ли беше съгласна, но след това промени становището си и сега Литва се обвинява за разпространението на това заболяване. а ние с кръстени ръце ли да стоим и да чакаме, докато африканската чума по свинете стигне до Белгия? Проблемът е действително сериозен и изисква много сериозно внимание. Не можем да се ограничим само до препоръката да не стреляме по диви прасета. Какво означава това? да стоим с кръстени ръце и да чакаме, докато те измрът поради заболяването, следствие на заболяването. Ветеринарните служби в Литва е, предложиха много е, действия на Европейската комисия, но тя не предприе нищо. Трябва да бъде ясно, че компенсации трябва да бъдат предложени. Благодаря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 Преживяли сме го. А, сега по отношение на Русия и вноса. Става въпрос за огромни суми, но този въпрос е свързан непосредствено с събитията в Украина и политическите решения. Така че е, въпросът е, ще подкрепим ли мерките, ще ги подкрепим, разбира се, но най-важното е да вакцинираме. Но какви са реалностите в момента? Това трябва да каже комисията. Русия вече унищожи е, прасетата по дворовете. И се твърди, че няма да се ходи на лов за диви прасета, но дивите прасета не спират на границата. Те могат лесно да преминат в съседни страни. Така че, може би, трябва да се управлява по някакъв начин процесът и да се предотврати прехвърлянето на болестта в други страни. Le président de séance que je suis passe la parole au président de la Comagri, M. Sirkeski. Като председател давам думата на господин Секески, председател на Комисията по селско стопанство w Europie na działania w sytuacjach wysokiego zagrożenia. Oto mamy potrzebę likwidacji setek tysięcy. Какво мислите за състоянието на цяла Европа да се противопостави на, на това заболяване, дали има на организация на, срещу на тази специално болест. Какво на, се прави на, като подготовка, като превенция? Сега, в момента, на, готовни ли сме на, да се противопоставим на подобна тенденция. А във връзка с дивите популации не става дума само за дивите свине. В някои държави, например, по една или друга причина се ограничава на клането на животни. Затова според мен трябва да се даде едно тълкуване на възможностите, за да се подготви съответната стратегия за горите. Сега ще дам думата на представителя на комисията, господин Ван Готен. Благодаря, колеги. Благодаря за въпросите. Имаше много въпроси. и упрек, че комисията не координира достатъчно добре на съответните мерки. Не мога да приема това мога да кажа, че от 20 години не сме полагали толкова много усилия. Изпратихме е, достатъчно експерти е, в държавите членки за съответни консултации по въпроса е, за дивите свине. Знаем, че заболяването унищожава някъде около 90% най-добрият начин да се справим с проблема е да оставим нещата както са, без да правим нищо. Самата болест унищожава пет пъти повече диви свине в сравнение с отстрела. При отстрел на, част от популацията да започва да бяга и заразяват други свине. Важното е съответните популации да останат където се намират в момента. Как може да стане това? Може би понякога с предоставяне на храна предоставяне на храна и непредоставяне на храна, което означава нещо като микроуправление на територията, където има гори, мерките са различни от мерките по равните полета. Различно е през сезоните в годината. Следващата седмица ще организираме среща в Литва с четирите засегнати държави, с най-добрите експерти. Ще помоля четирите държави да изпратят на хора от ветеринарните служби а и специалисти, които управляват горите. Отговорът не е, ще трябва да, ги застреляме. Може би отстрелът е най-добрият начин за разпространяване на болестта. Тя така и започна в Грузия, по-добре е нищо да не се прави, вместо да се стреля. Трудно е за министрите да кажат, че няма да се направи нищо, а дивите прасета сами ще си умрат от полеста. Ако има отстрел, той трябва да е много прецизен, за да не се допусне популацията да се премести на друго място. във всеки сезон на козината се прилага конкретна стратегия и за това организираме срещата следващата седмица, за да се одобри една цялостна стратегия. Липса на мерки. Не съм съгласен. Раз разбирам какво имате е, предвид, е, като казвате липса на мерки. Може би това е, е недостатъчно финансова подкрепа. Миналата година похарчихме 2 милиона и половина преди полеста да влезе на нашата територия. Сега, след програмите представени от държавите членки, сме отделили 3 милиона и половина сега полеста вече е на територията на ЕС. Помолихме държавите да коригират своите програми за 2014 година и сме готови съществено да увеличим финансовата подкрепа за всякакви мерки. Има финансова подкрепа за клането на животни, в дворовете на хората. Това е някъде около 40% от целия обем. Тези мерки в момента са включени в програмите, представени от Полша и Литва, но мисля, че и другите две държави ще включат подобни мерки в своята програма. Русия. Да, Болестта дойде от Русия. Те обаче наложиха забрана за целия Европейски съюз. Два месеца след тази дата започнахме официален спор с Русия в СТО. За първи път от 15 години задействаме обжалване в сферата фитосанитарни мерки. Общият бюджет на комисията там за нашата сфера има средства. Очакваме увеличение на нашия бюджет за настоящата година. И парите ще отидат за мерките в четирите държави. Дали имаме потенциал за повече? Отговорът е да. В ветеринарната сфера, заедно с държавите членки, можем да приемем всякакви актове, за защита на, на другите популации. Спомням си подобни случаи на, на класическата чума по свинете в, в Холандия, Белгия. Ваксина. От 20 години вървят научни проучвания, за сега обаче не е открита вакцина. Генерална дирекция научни изследвания също е заделила пари за това, но за сега а, няма резултати. Едва ли ще успеем да открием а, подобна вакцина. Дали имаме достатъчно средства, ако а, има а, голяма епидемия. За сега можем да платим само за малки мащаби 3 прасета, 10 прасета в двора на стопанина. Много е важно да поддържаме нивото на биосигурността. Спомням си е а, а, Шапа през 2001 година. А, тогава комисията плати почти 3 милиарда евро. Не за една година, а за 3 години. Но все пак успяхме да излезем от проблема. Изграждането на стена между Беларус и Литва. Да, Имаше такова предложение от Литва. Не сме подкрепили тази идея. Не може да се изгради стена, която да е 100% ефективна. И дори да има такава стена, няма да има кой знае каква полза от нея. Готови ли сме да бъдат е, унищожени милиони на прасета? Има планове за спешни действия в държавите членки. Ние обикновено е, е, посещаваме на територията на място, за да видим каква е готовността. В тези планове с спешни действия има и мерки за унищожаване на голям брой на свине. Спомнете си шапа през 2001 година. 9 милиона овце голямата епидемия през Холандия 1998 година повече от има на, на подвижни на, на средства, които могат да помогнат на, в този процес на унищожаваме датската е, датската е, ветеринарна служба има е, подобни транспортни средства. Това е, господин председател. Мисля, че успях да подговоря на повечето въпроси. Ако не съм, съм на ваше разположение. Merci, merci à vous, euh, <coughs> pardon, M. Van Gotten, pour cette, euh, cette déclaration et ces précisions. Благодаря господин Ван Готен за уточненията. Те бяха важни за нашият дебат. Нека да минем към следващата точка. Одобрение на препоръките е, на координаторите. Те имаха вчера заседание и изпратихме съответните препоръки на членовете на комисията. Така че, ако имате конкретни бележки, може да ги направите сега. Ако не, предлагам препоръките да бъдат одобрени. Господин Лоза. благодаря. Искам да реагирам за за доклада а, за а, зоотехниката. Ние а, предложихме три точки, а, в момента а, а, се а, предлага само една точка. Къде отидоха останалите две? Oui, alors des explications, j'entends bien euh, votre remarque, hein, Monsieur Loiseau. Euh... Да, благодаря, господин Лаосо. Аз разбирам вашия коментар. Всъщност, а, а, координаторите а, имат а, а, право на подобно решение а, при разпределението на съответните доклади. Ако не сте съгласни, може а, а, официално да възразите. Иначе Коментарът ви влезе в протокола. Ако а, а, няма други а, коментари и ако няма а, възражения, предлагам а, препоръките да бъдат одобрени анблок. Препоръките се приемат в вида им, в който бяха изпратени вчера след обед. Предлагам да закрием заседанието. Благодаря, колеги. Благодаря за участието в дебата. Следващото ни заседание е 7 5 ноември на е следващото ни заседание. Ще се видим тогава. Благодаря.